Председателя. Скъпи колеги, дами и господа, много ви моля, заемете местата си. Wznawiam sesję. Otwieram sesję. Откривам сесията, която бе прекъсната на 17 юни 2010 година. Протокола от заседанието и документите приети са на ваше разположение. Имате ли възражения? Не. В такъв случай протоколът е прият. Бих искал да ви кажа, че тази сутрин се върнах от дводневно посещение в Русия. За първ път председателя на Европейския парламент посети Русия. Срещнах се с президента Медведев, председателя на Думата, председателя на Федерацията и министъра на външните работи и на енергетиката. Говорихме за отношенията между Русия и Европейския съюз, модернизирането, както и други проблеми бяха засегнати, включително проблемите свързани с човешките права. Срещнах се и с представители на е, гражданското общество, включително и представители на мемориал, които бяха е, които получиха наградата Сахаров миналата година Междувременно в Киргистан нещата заскаладира напрежението. Говорихме също така за сигурността на доставките, за Европейския съюз, включително и за клаузите в договора между Беларус и Русия относно транзита и доставки на енергия за Европейския съюз. пред проблеми. Е, има напредък в, на положението в в Киргистан нещата непрекъснато се променят. Тук имаме и представители на индонезийския парламент. Те са седнали горе в галерията, в официалната ложа. Бих искала да ги поздравя от ваше име. индонезийската делегация участва в междупарламентарното заседание на Индонезия Европейски съюз. Това е една бързо, развиващата, бързо развиваща се економика, която играе много важна роля в рамките на АСЕАН. 2009 година бе подписано споразумение между Индонезия и Европейския съюз и аз им пожелавам добре дошли тук сред нас. Следващата точка от е, няколко съобщения. Господин Майк Натрас напусна е, групата на Европа за свобода и демокрация на 23 юни 2010 година и от тук нататък той ще, бъд, ще се причислява към групата на независимите. Господин Луис Бонтес е заместен от господин Лукаш Хартонг и Джанин Хенис Плашарт от господин Ян Мулдер е, от от 22 юни 2010 година и бих искал да пожелая добре дошли на двамата колеги, които се присъединяват към нашите групи. Благодаря ви. По силата на член 3, параграф 2 на регламента, техните правом... Господ... техните правомощия ще, ще бъдат проверени. Междувременно те, те могат да присъстват на нашите заседания. Трябва да се провери дали няма някакви проблеми за тяхното участие. Сега ще, ще спомена и списъка на членовете, които стават за назначени за членове на комисията. Лукаш Хартон, който замества Даниел Ван Дештърп в комисията по бюджета. Е, комисия Либе, Даниел Фан Стърп е, е, станал член на комисията, специална комисия за политически предизвикателства и бюджетен ресурс. Люкес Хартонг замества Даниел Вандерстъп в тази комисия. Делегация за отношения с изпълнителния съвет на Палестина, Даниел Вантер Стойп, делегация за връзки с Съединените щати, Лорен Стасен замества Даниел Вандер Стойп и делегация за отношения с Корейския полуостров. Господин Лукас Хартунг замества Лорен Стасен в тази делегация. Имате ли някакви а, коментари, съображения. В такъв случай а, одобряваме. Сега декларация 29 от 2010 година, внесена от Тициано Моти и Ана Заборска относно създаване на европейска система за спешно реагиране. срещу педофили и из... а... Декларациите са подписани от необходимия брой депутати. Те ще бъдат публикувани съгласно член 123 от регламента. Ще фигурират и имената на подписалите декларациите. А сега на 17 юни 2010 година се състоя среща на високо равнище на Европейския съвет. Бих искал да приветствам председателя на Европейския съвет и председателя на комисията. А сега ще преминем към дебата. Преди това обаче господин Ван Ромпей, председател на Европейския съвет, ще вземе думата. Имате думата. Уважаеми господин председател на Европейския парламент и уважаеми господин председател на Европейската комисия, скъпи колеги. Това е първата среща на Европейския, беше първата среща на Европейския съвет, откакто станах негов председател която не беше доминирана от е, неотложни задачи. Това беше